Добро утро, дами и господа. Добре дошли на последното заседание преди лятната почивка. Имаме още малко работа, която трябва да свършим. преди да започне лятото летния отпуск. Има ли някакви коментари по дневния ред? Няма. Тогава само ще кажа, че 21 точка за полската, делега... за полската делегация ще отпадне, защото а, тя ще се състои по-късно. Имам две съобщения първото. Днес в в парламента има а, акция за даряване на кръв. Приканени са нашите сътрудници и нашите депутати да дарят кръв, защото винаги има недостиг на кръв. Второто съобщение мога да докладвам от е, неофициалната среща на министра по околна среда в Полша. Първата тема беше ефективност при използването на ресурсите. В началото на септември ще се представи пътната карта. Също така ние скоро ще изготвим и нашия доклад. Втората тема е, е седмата програма за околна среда. Имаше дискусии какво точно трябва да се включи в програмата, но в крайна сметка всички а, желаха да съществува тази седма програма по околна среда. Друга тема а, беше подготовката на Дърбин и конференцията свързана с опазване на климата. А, пред Предвижда се да се обсъждат и теми като ВИ, защита на горите и теми, които са от голям интерес за Африка. По време на ГС-7 Обама ясно да, да се разбере, че преди изборите в Штатите няма да се промени нищо в тяхната позиция. Нещата няма да се раздвижат. Така че на конференцията в Дървин едва ли ще има някаква промяна на позицията на САЩ. така, също отношение на резолюцията, която трябваше да бъде изготвена от парламента, има разочаровани от това, че не сме на едно мнение как трябва да продължим в бъдеще с политиката за опазване на климата. В комисията постигнахме, или може би ще постигнем компромис. Всъщност постигнахме компромис в комисията, компромис, който не беше подкрепен в пленарна зала. Значи, какво означава това. Останалите депутати са против компромиса, който ни е тук с толкова усърдие, с толкова старание изготвихме и постигнахме. Има много доклади, които се отхвърлят в пленарна зала, доклади свързани с климата. Значи, трябва предварително да се обсъждат нещата, какво ще се случи, ако докладите бъдат отхвърлени, да има план Б, защото в противен случай работата, която вършим е на хаос. Е, Рихард Зебер иска да вземе думата, след това Юргенсен. Добро утро! Това не е в дневния ред да обсъждаме един доклад, който беше гласуван в пленарна зала. За моята политическа група искам ясно да заявя, че ние се придържахме към последния компромис. Нашата линия беше съвсем ясна. Многократно подчертахме, че за нас 20%, 20 намаляване на на въглеродните емисии плюс 5% енергийна ефективност са приемливи. Когато бяха споменавани тези 30%, за нас беше ясно, че ще гласуваме против. Това беше ясно в комисията, беше ясно в пленарна зала. Гласуването обаче показа, че повечето от нашите членове са гласували за, а, против са гласували останалите политически групи. Така че доклада беше атакуван от две страни. и има. така че е, линията на, на НП беше последователна и прозрачна. Е, ние предоставихме нашия списък за гласуване, така че да няма изненади. Както казах, смятам, че сигналът, който изпрати парламента, не показва, че парламента е слаб, ами изрази желанието на парламента тези 30% да бъдат приети само ако има международно споразумение. Това винаги е била нашата линия. Ето защо а, смятам, че нашата линия, нашата позиция е подсилена по този начин, а не е отслабена. иначе съжалявам за това, което се случи, господин председателю. ние не водим дебати. Ян Юргенсен. Castillo uh, say obviously for everybody it wasn't. Те малко съм изненадан от това, което току-що чух. Е, е, очевидно не всички бяха на това мнение. Бяхме постигнали компромис. А, микрофонът е, току-що се включи. Вече 7 години съм член на парламента. Бил съм докладчик в сянка по немалко доклади и никога не съм се натъквал на компромис, при който една от големите групи след това се отказва в пленарната зала от постигнатия компромис. Не, че не се е случило в парламента, но лично аз е, нямам такъв опит. А проблемът е сериозен. Бяхме се договорили за 25%. Е, за всички групи бе ясно, че наред с този компромис ще се внесе и консолидирано изменение – и допълнение. Докладчикът от ТНП го знаеше, аз го напомних и докладчикът от НП по никакъв начин не даде да се разбере, че при това положение няма да осигури пълна подкрепа за компромис. Инак, нищо лошо. Ако не можем да постигнем компромис, не можем да постигнем компромис. Не е честно обаче да се твърди, че компромис уж имало, а в пленарната зала да се окаже точно обратното. И сега, разбира се, ще трябва да гласуваме против а, доклада, понеже в края на кращата, <laughs> в противен случай ще се окаже, че гласуваме за нещо, което просто не е вярно. Аз определено не искам да подхващам сега с някакъв спор. Гласувахме и толкова. И това е позицията ни. Но във всеки случай за протокола бих искал да стане ясно, че в Комисията за околната среда на всички заседания до тогава сме е, имали пределно откровена дискусия с всички докладчици в Сянк. И в край на краищата се договорихме да не се договаряме. Това, са, това става, става дума за 30%. За 25% се договорихме вътрешно. В това число и консерваторите, и НП. И всичко се подписа. И след това в комисията за околната среда 30% минахма, минаха. Е, по едно консолидирано е, изменение, т.е. знаехме, че не всички ще го подкрепят, съответно в е, пленарната зала трудно ще се прокара. След това обаче, когато отново се подхвана спора за 25% във вътрешно-национален план, аз посочих, че това е опасно, защото се подхваща дискусия по нещо, което уж е договорено. Аз съм съгласен с Ричард, всичко бе, всичко бе добре известно, аз заявих категорично позицията си, така че никой тук не може да твърди, че не е разбрал. Е, е, определено някой е, е, е подходил хазартно, надявайки се е, да мине. Но във всеки случай преговорите бяха напълно прозрачни. На определен етап приехме да не, да, да не се съгласяваме един с друг, т.е. разбрахме, че до съгласие няма да стигнем. И това трябваше да бъде линията на поведение при гласуването. Добре, може би по един от група да се изкажат, но без да правим дискусия. Благодаря, благодаря, господин председател. Сега не знам какъв е проблемът. Е, няколко думи от името на консерваторите и реформистите. Трябва да подчертая, че преговорите по този доклад наистина протекоха е, при атмосфера на, на, на пълна дружелюбност и откровенност, е, но от самото начало трябва да подчертая, ние посочихме, че не можем да подкрепим каквото и да било предложение, което отива отвъд предложеното от комисията, от, от Европейската комисия и че вероятно най-много бихме могли да приемем около 25%. Независимо от това, че първоначалната позиция на тази, на Комисията за околната среда, вече при 20% не, не би могло да се постигне споразумение. И така, ние казахме, добре, хайде да 25 можем да се спрем, но не и на нещо повече от това. И аз се надявам докладчикът да не отрече, че позицията ни бе ясно заявявана от самото начало при срещите на докладчиците в Сянка. Не мога също така да, да приема, ако даден доклад не е прият или не мине, това да се представя като някаква стра... Е, трагедия. Е, край на краща това е демокрацията. Е, е, чисто и просто, огромното мнозинство от членовете на парламента заявява, че не са готови да приемат нещо повече от 25%. Между другото, това е позицията и на повечето държавни правителствени ръководители, така че какъв е проблемът? Добре, виждаме как се приемат нещата като една слабост. Тук не ставаше въпрос за 30%, те бяха доста противоречиви. Става въпрос за пътната карта до 2050 година. Също в тази връзка и а, климатичния пакет, а, който включваше 25% намаление на емисиите в себе си. Не знам може би госпожа Йордан Цизилива беше докладчик в Сянка. Може би и тя ще иска да каже нещо. Благодаря, господин председателю. Искам да говоря като докладчик от комисията ИТРЕ. Искам да а, припомня, че този доклад беше изготвен съгласно член 50, е, който включва споделени компетенции между ИТРИ и ЕНВИ. Така че не само ЕНВИ, но и докладчици от ИТРЕ взеха участие. процесът беше отворен и прозрачен, но окончателното решение на ЕНВИ не беше компромис между ИТРИ и ЕНВИ. И това е една от причините, поради която крайното гласуване беше такова. В а, такива случаи бих предложила да променим политическата си култура и да се опитаме да намерим компромис а, с друга комисия, с която има споделени компетенции. Това също е включено и вътре в а, доклада на нашата комисия, на тази комисия. Карл Флоренц има думата. Благодаря, господин председателю. Това, което не ми харесва, че а, се казва тук, че ние не сме искали а, да постигнем компромис. Е, и така, тези 25% бяха малко неясни Четох текста на английски, гласувах против. Така, в комисията още гласувах против, защото надуших, че нещата не отиват на добре. Съжалявам, че колегата Айкот по такъв начин е преживял нещата просто по няколко а, точки не можахме да постигнем съгласие. Но, господин председателю, защо написахме този доклад? Е, върнахме се от Канкун и а, всички бяхме изпълнени с желание за победа и за постигане на тези 30%, въпреки че в Канкун никой не говори за тези 30%. Тук, та, това въобще не беше тема на разговор. А, в Дорвин тези 30% въобще пък няма да бъдат споменати, защото остава въпрос за всичко или нищо. Е, вие също казахте, че нещата няма да, да се развижат заради позицията на а, щатите. А, така, след а, Дорбин не трябва да говорим пак за Киото, защото това име вече се е изтрило. В срещата в Дорбин става въпрос не за тези 30%, а става въпрос за това дали ще направим крачка напред или ще признаем, че а, просто последните а, 20 години са били абсолютна катастрофа. американците а, ни се смеят в лицето, ми казват, Каро, ти може да си говориш за 40%, но а, това нас не ни засяга да се изготви този доклад не беше най-умното решение. А, а, не знам майко защо гледа така нещата. Ако беше писал доклада за а, Дарбин, щеше да е друго. Председателя. Това не беше а, точно а, така. Ще видим е, какъв ще е изхода на гласуването. Значи това беше реакцията, вътрешната реакция на Европейския съюз за това какво искам да правим ние в Европа. Това е един доклад, който отразява и съобщението на комисията, свързани с изследванията за това какво може да направи Европа до 2020 година. Искаме да вземем становище по този въпрос, за да покажем, че ние сме по-добри и сме отбелязали напредък в сравнение с 2008 година, но виждаме, че нещата не станаха така, както си ги представяхме и ам, факта, че един такъв доклад бива унищожен в пленарна зала, показва, че сме слаби. Видяхме в Полша какво се случва в съвета, познаваме тази ситуация. Има много амбициозни страни и има някои, които е, са много назад парламента е една движеща сила и тази резолю... резолюция щеше да се отрази добре на ам, преговорите през, последне... през последните години. А, е, да, разумно е да обсъдим тези неща, защото доста а, усилия бяха нужни за изготвянето на този документ. Така, продължаваме трета точка, одобрение на протоколите от заседанията от 16 и 17 март, днес 12 е април, 21 юни. Ако няма някакви а, коментари, възражения, те се приемат. Преминаваме Така, няма да преминаваме към гласуването все още. Става въпрос общаване на нови позиции на съвета. Е, един въпрос е свързан с биоцидите, доклада на госпожа Клас. И е, има на 8 юли е, трябва да се представи текста на второ четене. След това и на 8 септември. 20 септември, 18 часа, срока за изменения и гласуването в комисията ще е през октомври. Съвета ще заседава на 26 и 28 септември, за да а, изготви своята позиция и след това ще ни съобщи. След това доклада на господин Флоренс, отпадъци от електрическо електронно оборудване. А, то, същите срокове и по този доклад, както казах, 8 септември. Разглеждане на проекта доклада. Гласуване на 20 септември, на 4 октомври гласуване в комисията. Шеста точка от дневния ред. Изменение на директива във връзка с прилагането на етапи на пределните стойности на емисии по отношение на трактори с тясна колея. И сега изменение трето. Павел Пок. Това е четвърто и пето са еднакви. Трето има само езикова промяна. Значи четвърти и пета се отхвърлят. А, Следва устно изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Сега гласувам по първоначалната версия, първоначалната формулировка. Кой е за? Против? Въздържали се? Е, НП? Не е ясно. Още веднъж по по съображение четвърто А ново, а, изменението беше отхвърлено. Сега гласуваме по оригиналната формулировка. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. След това първо из... Не, първо отпада, поправя се председателя. Седмо и осмо са идентични. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 9 и 10 са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 11 и 12. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 2 на докладчика. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Сега крайно гласуване по целия текст. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 48 за, 5 имам против, няма въздържали се. Поздравления за докладчика колегата Татарела. Сега трябва да гласуваме по проекто резолюцията. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Алде има един в повече. Сега е добре. 55 гласа за, няма против, няма въздържали се. Сега също мога да изкажа поздравления. Чудесно. Много добре свършена работа и тракторите с тясна колея ще се е, радват, че разполагат с нова с ново рамково законодателство. Преминаваме към точка 7. Това е доклада на Елизабета Гардини, свързана с защитата с ролята на гражданската защита на хуманитарната помощ. Също разполагате с списъка за гласуване. Има много компромиси. Първи компромис. Кой е за? Против?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 Те са съвместими. Гласуваме под... Значи, отделно. 35-то изменение. За, против, въздържали се. Приема се. 36-то за, против, въздържали се. Приема се. Сега, 38 с устно изменение. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. 46 за. Въздържали се, приема се. 44 за.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 против, въздържали се, приема се. Афет 6 за, против, въздържали се, приема се. Реги 3 за, против, въздържали се, приема се. Реги 9 за, против, въздържали се, приема се. Реги 15 за, против, въздържали се, приема се. 61 за. Против, въздържали се, приема се. 26 за. А, 62 извинете, за, против. Да проверим. Край на гласуването.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 Реги 4, разделно гласуване, първата част за, против, въздържали се. ЕНП гласуваха ли за? Добре. Приема се първата част, втората част за, втората част на Реги 2. На Реги 4 за, против, а, отхвърля се. Реги 6 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се. Да проверим. По 68.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 против, въздържали се, отхвърля се. Афет 3 за, против, въздържали се, приема се. 9-5 за, против, въздържали се, приема се. Осемдесет и четвърто за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. 86-то, разделно гласуване, само първата част. Кой е за първата част? Против, въздържали се, приема се. 9-9 за, против, Втората част отпада. Сега сме при 9-9 за, против, въздържали се, приема се. Реги 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. 92 с устно изменение. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 96 за? Против? Въздържали се, приема се. 97 за? Против? Въздържали се, приема се. 98 за? Против? въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 100 за, против, въздържали се, приема се. Реги 14 за, против, въздържали се, приема се. Реги 16 за, против, въздържали се, приема се. Сега, преамбюла. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение е за, против, въздържали се, приема се. Трето е за, против, въздържали се, приема се. Тре... Четвърто с устно изменение е за, против, въздържали се, приема се. Сега идва сега всъщност идва преамбюла, казва председателя. Шесто за, против, въздържали се, приема се. Сега преамбюла. А, съображенията. Седмо изменение за, против, въздържали се. Приема се. Осмо за, против, въздържали се. Приема се с устното изменение. Девето за. Против. Въздържали се. Приема се. Десето за. Против. Въздържали се. Приема се. Дванайсто за. Против. Въздържали се. Приема се. Единайсто за. Против. Въздържали се. Приема се. Тринайсто за. Против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 против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. Колегата Соник се бори с картата си. Трябва все някъде да проработи. Да, сега всичко е наред. Сега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 И така, бяхме прекалено бързи по 32 и 34 отпадат, когато оригиналният текст се отхвърли, а пък оригиналният текст беше прият. Сега трябва да видим как какво ще правим с изменение Брун и Гардини. Сега гласуваме по а, 23-то. За против, отхвърля се. 24-то за, против, въздържали се, приема се. Така, сега всичко е гласувано. Сега окончателно гласуване електронно. Край на гласуването. голямо мнозинство в комисията, 55 за, няма против, един въздържава се. Поздравление за Елизабета Гардини. ние отговаряме за защитата при бедствия. Това е един много важен а, и всеобхватен а, доклад, който ще помогне на Европейския съюз да се подготви по-добре в случай на катастрофи и за това да може да се предоставя хуманитарна помощ навсякъде по света. Сега точка 9 от дневния ред. Европейският семестър и а, економическа координация. Е, економическата координация е много важна в Европейския съюз. Тя е важен по отношение на устойчивостта, на енергийната ефективност и ефективното използване на ресурсите. Господин Ревелини е нашият докладчик. Имаме списъка за гласуване. Изменение първо. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се, но можем да проверим. Край на гласуването. Приема се. Изменение второ. За. Против. Въздържали се. Приема се. Идентично четвърто и пето. Разделно гласуване. Първата част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. Кой е за? Против. Въздържали се. Край на гласуването. Отхвърля се. Трето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Шесто за. Против. Въздържали се. Приема се. 17 за. против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим? Добре. Край на гласуването. Отхвърля се. 18. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 19. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 16. За? Против? Въздържали се? Приема се. Да проверим? Добре. Е, 16. Край на гласуването. Много добре преценявам днес. Сега 9 и 10 са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 12 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 7 за. Против? Въздържали се. Приема се. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега 11. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 13. <clears throat> Сусно изменение. Кой е за? Извинете за 13 то с устно изменение. Против. Въздържали се. Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 14. За. Сега отхвърлихме основното изменение. Сега трябва да гласуваме по а, оригиналния текст, а, параграф 3. Кой е за оригиналния текст? Кой е против? въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15. Искате проверка по 14. Моля, гласувайте. Отхвърля се. Петнайсто за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. 22 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 21 за. Против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 сега а, крайно гласуване по целия текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 52 гласа за, 1 против, 3 въздържали се. Поздравления за докладчика Ривелини. Това е една много важна тема, с която ще се занимаваме през следващите години. Сега продължаваме Сега една много хубава тема за пчелите. Джули Герлинг е докладчик. Искам да оттегля моето изменение 148. 148, добре. Добро ли е това изменение за пчелите? Знаем колко са важни пчелите за земеделието. Петерлинг може да потвърди това като от, отявлен а, пчелар. Сега продължаваме с гласуването. Компромис първи. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 2 е за? Против? въздържали се, приема се. Консолидирано а, изменение трето за, против, въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се.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 Сега продължаваме. Второ изменение. кое е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Пето. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Трябва да проверим.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 След това 25-то изменение, разделно гласуване, първата част за, против, въздържали се, приема се, втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 23-то с устно изменение за,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 34 за. Против. Въздържали се при... А, отхвърля се. 35 за. Против. Въздържали се. Приема се. 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. 38 за. Против. Въздържали се. Приема се. 41 за. Против. Въздържали се. Приема се. 42 за. Против. Въздържали се. Приема се. Искате проверка? Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 43-то. Против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, приема се.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 56-то. Beendet. Abgelehnt. 57 dafür. 57 за. Против. Въздържали се. Приема се. 58 за против, въздържали се, приема се. Шестдесет и трето за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 69 за,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 въздържали се, приема се. Деведесет и седмо за. Деведесет и седмо против. Отхвърля се, но можем да проверим. Нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 99-то за. Против. Въздържали се, приема се. 98. Устно изменение. Разделно гласуване. Първата част. Кой е за? Против. Въздържали се да проверим. 98. Първата част. Устното изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Сто и петнайсто е следващото. Сто и петнайсто. Против. Да проверим. на гласуването. Приема се. 122. Сусно изменение. Кое е за 122 устното изменение? Против. Въздържали се, приема се.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 Линда, наистина а, се получава смущение. Седемдесет и четвърто с устно изменение. Не отпада, значи 109 за. Против. Въздържали се. Приема се. 108 с устно изменение. Кой е за 108? Кой е против? Въздържали се, приема се. Продължаваме с 114. Кой е за 114? Кой е против? въздържали се, приема се. 121 за, против, въздържали се, приема се. Сто и седмо за. Против. Въздържали се, приема се. малко се осложниха нещата. Трябва да гласуваме и по 101. Сега гласуваме и по това. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 113 за. Против? Въздържали се. Приема се. 126 за. Против?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 130 за, против, въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се, приема се. 132 за, против, въздържали се, приема се. 140 за, против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се, приема се. 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. 134 за, против. Да проверим. 134 Край на гласуването. Приема се. Сто тридесет и осмо за. Против. Приема се. 139. За, против, въздържали се, отхвърля се.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 въздържали се, приема се. 147 за, против, въздържали се, приема се. Сто за, против, въздържали се, приема се. 150 на Павел Пок за, против, въздържали се, приема се. И 151, кой е за, против, въздържали се, приема се. Докладчикът иска да каже нещо преди окончателното гласуване, Жули. Um, Благодаря, господин председател. А сега съм в едно незавидно положение. Трябва да гласувам против собственото си становище и мисля, че трябва да обясна защо. Е, и, и, е очевиден е интересът към този доклад, а, но аз не мога да гласувам за доклад, който между другото се казва, че генетично модифицираните организми засягат а, медоносните пчели. Няма научно доказателство за това. И а, текста, който се предлага, фактически твърди нещо, за което няма никакво доказателство. Няма доказателство, че генномодифицираните организми влияят върху медоносните пчели. Благодаря. Благодаря за твоето становище, но ние въпреки всичко трябва да гласуваме. Електронно гласуване по целия текст. Моля, гласувайте. Abstimmung. Haben alle abgestimmt? Dann ist die Abstimmung beendet. Край на гласуването. 32 гласа за, 17 против, 7 въздържали се. Поздравления! Поздравления за докладчика! Die Медоносните пчели ще се радват в цяла Европа. И без да е ясно дали ГМО са вредни или не. Сега преминаваме към точка 10 от дневния ред. модернизиране на обществените поръчки на колегата Вестунд е този доклад. Имате списъка за гласуване. И така, започваме с компромис първи. Кой е за първи компромис? Кой е против? Въздържали се, приема се. Втори компромис за против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим. Добре. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Така, остава 10 за, против, въздържали се, приема се. 13 е само езикова формулировка, 17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 въздържали се, приема се. Компромис пети за, против, въздържали се, приема се. Девето консолидирано изменение за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, приема се. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. Осми компромис за, против, въздържали се, приема се. 51 с разделно гласуване. Първата част за, <clears throat> против, въздържали се, отхвърля се. Трябва да проверим, защото не видях консерваторите дали гласуваха. По първата част, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се втората част. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 52 за. От. Пада, казва председател на 52. Десети компромис за против въздържали се, приема се. 60-то, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 61-во, за, против, въздържали се, отхвърля се. След това идва устно изменение по 9 параграф, кой е за, против, въздържали се, приема се. 11 компромис за против, въздържали се, приема се. 46-то. 64-то, извинете, за, против, въздържали се, отхвърля се. 13-то консолидирано изменение за 13-то. против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 69-то. Значи 70-то, казва председателя. 70-то, кой е за?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 И 76-то, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И сега окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Гласувайте. Вие казахте 69-то за и 72-ро обявихте. 72-ро отпада, ако 69-то е, е прието. След като 69 иска а, заличаване на текст, няма смисъл да се гласува по 72-ро. Да, правилно казва председателя, ще си го отбележим. Значи гласуването не въжи. Много добре. Сега всички ли гласуваха? Край на гласуването. 49 за, един въздържал се, няма против. Поздравление за Ана, за Аса Вестлунд, за доклада за, мод... за обществените поръчки. 20% обществените а, поръчки са държавни и в този смисъл те са много важни за понататъчното развитие. Преди да дойде а, Министра на околната среда на Полша има една важна тема, <clears throat> с която трябва да се занимаем. Тя е свързана с нашата резолюция. Устен въпрос, свързан с Световната конференция Рио плюс 20. Ние гласуваме по устният въпрос. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Значи приема се единодушно. Поздравления за вносителите на това питане от различните политически групи. Сега Каренц Флоренс започва по резолюцията. Благодаря, господин председателю. Е, вие справо почертахте, че става е, въпрос за, за срещата на, на върха. Срещата по, втора по важност след тази, която се проведе през 1992 година. И аз имах честа да присъствам там. Нещата обаче не могат да се предвижат напред. Въпросът за устойчивостта в някои държави членки има много важни точки, залегнали в програма 21 но не можеше да се постигне някакъв значителен успех. Затова сега трябва да се погрижим нещата да се случат по-добре. Конференцията, която искам да проведем, следваща конференция е през юни следващата година и по случай тази среща искаме да изготвим документ. значи, ни изпратихме информация до секретарята миналата сряда. Ни беше казано, че предния четвъртък е трябвало да внесем измененията. Значи, в сряда получаваме документа, четвъртък е срока за измененията. Малко нещата не могат да се вършат по този начин. Да, разбира се, беше ни даден на една седмица, но все пак. Първо, нещата трябва да започнат и в комисията, не само при нас тук. Много от колегите изготвиха един основен документ, повече не е необходимо. чрез измененията, разбира се, текста може да бъде до усъвършенстван и подобрен. Става въпрос за няколко принципа. Никога не сме могли да се придържаме към един принцип, свързан с устойчивостта. Имаме три стълба и сме взимали всеки стълб по-отделно. Но в бъдеще трябва всичките три стълба економика, социални въпроси и околна среда да се взимат предвид заедно. Така че дискусията да е по-плодотворна. Разбира се, економиката поема голяма отговорност, има голямо значение – и економиката не може да съществува без природни ресурси. Трябва обаче да обърнем поглед и към развиващите се държави и то на време, а не в последния момент така че да не правим отново същата грешка. относно залагането на целите по този въпрос, в крайна сметка искаме да да осигурим един по-добър живот на хората чрез трите стълба. Социалните въпроси са много важни. Ето защо трябва там да бъдат дефинирани целите по-добре, обаче да бъдат дефинирани с заинтересованите е, страни, е, имам предвид с голяма част от населението. Е, инструментите за измерване, те са малко остарели и трябва да се модернизират, да се обновят. Включването на гражданите, това вече го споменах преди малко. Важно е, когато се говори за устойчивост, да се включат и страните, в които се говори за добив на руда, Трябва да бъдат обхванати и регионите, така че и гражданите да могат да получават пълната информация и да се облагодетелстват от всички тези неща. Да, председателя, за 3 минути, за да могат и да се изкажат Виторио Поли. Благодаря, господин председател. Аз не мислих, че ще обсъждаме този въпрос тази сутрин, защото той е част от програмата ни за гласуване. Но много важно е да реагираме на становището на комисията. Трябва да кажа, че съм извънредно доволен, че подемаме наново този дебат, защото през 1992 година Рио беше един повратен момент. А през 20-те изминали години се случиха доста неща и затова смятам, че документът на комисията е прекалено опростенчески. Смятам, че трябва да се вгледаме по-внимателно в възможностите на Рио плюс 20. Честно казано, за какво става дума? Нашата цивилизация не се развива устойчиво. Нашият економически модел изисква непрестанен растеж, докато суровините са ограничени. Светът също не е безкраен. Затова трябва да отидем и по-далеч. Някои и други зелени инициативи не са достатъчни. Хората трябва да разберат, че ако наистина искаме да градим устойчива цивилизация, трябва да вземем по-решителни мерки. Трябва добре да разберем че са необходими радикални промени. Това е особено важно в светлината на дебата, който водим във връзка с брутния вътрешен продукт. Това е ключов въпрос, защото много важно е да подхождаме към въпроса за устойчивостта цялостно. И затова си запазвам правото да внеса изменения. Защото Рио 20 е много важен елемент и а, във връзка с тази конференция трябва да направим всичко възможно, за да се стремим към устойчива цивилизация. Корин Лепаж. първия въпрос, който трябва да си зададем, това е а, дали тази е, втора конференция ще бъде символ на ефективността. Това е въпросът, който всички си задаваме, защото ето, а, вече десетилетия тъпчем на едно място. И приливаме от пусто в празно. Зелена економика, добре, много добре. Всички говорим за това. Но, дали това ни води към устойчиво развитие? И къде са другите стълбове? Защото, като че ли става дума за забравяне на социалната страна и екологичната страна на въпроса. Втория въпрос – технологията. Очевидно, техниката ще е част от решението, но първо трябва да оценим с какво разполагаме. Мисля по- по-точно за, за нанотехнологиите, а също така и за генното инженерство – трябва добре да се проучат потенциалните въздействия на всичко това. И второ, техниката няма да реши всичките ни проблеми. И трето, всичко това трябва да бъде тясно свързано с нашата работа за оценка на растежа и БВП. Ако не променим показателите, от които се ръководим, ако не един, създадем нов модел на развитие с нови показатели, мисля, че е, след следващата конференция ще се окажем пак в същото състояние, в което се намираме сега. Това, което казвам, не е някаква критика, просто желание да поставим този въпрос в един по-широк контекст. Както колезите казаха, нашите е, съседи, приятели в Америка и Азия ни се присмиват. Защото тъпчем на едно място и мисля, че това е вярно. Благодаря. Тин беги. Благодаря, господин председател. Е, Тъжни са резултатите 20 години след първата конференция Рио. Мисля, че всички сме съгласни. Какъв е резултат, какъв, какъв е, какви са изводите. Но въпросът е каква трябва да бъде нашата роля, за да може Европа да бъде локомотив на промяната на четвъртата среща за земята 20 години след първата конференция в Рио. Значи около 40 години, може би след първата среща за а, земята. Значи намираме се в, в на решителен етап за в стремежа си да създадем един по-справедлив и по-устойчив свят. В предложението за резолюция ние от зелените искаме да потвърдим още един път а, това становище. Внесли сме около 30 на изменения, няма да се спирам на тях подробно, само ще кажа, а, че не става само за така слагане на повече сол в банджата, а да потвърдим още един път някои основни принципи. Надявам се, че а, е, мнозинството от нашите колеги трябва още един да потвърдят връзката между зачитането на правата на човека и политиката в е, областта на опазване на околната среда, да се потвърди още един път принципа за неагресия, А, е, а, публичната помощ също да бъде обвързана с екологичното измерение – е, продоволственото суверенитет е също важен. И също така необходими са нови споразумения за някои е, региони, които сме пренебрегнали, особено а, е, океаните. И по твърдно дипломатичен начин можем да призовем Бразилия, страната домакин на конференцията през 2012, да се ангажира по-категорично да преустанови е, обезлесяването на своята територия. Пак казвам, няма да влизам в подробности на 30-тината изменения, които предлагаме. Просто искам още един път да повторя позицията на групата еколози и да подчертая още един път, нашата роля е да се стремим към промяна на конференцията пред едната година, защото тя наистина ще даде възможност да инвестираме в бъдещето. Благодаря. А сега Мирослав Оцки. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с много от това, което се каза до сега, че трябва след 20 години, след първата конференция в Рио, сме намираме в различно положение. Съгласен съм с предложенията на зелените, защото срещаме се в Бразилията. Тя е страната домакин. А много добре знаем, че дървеният материал, че, че, че горите в Бразилия намаляват непрекъснато. това е очевидно пример, в който можем да покажем, че е възможно политическо споразумение, че можем да направим нещо, за да спасим тропическите гори. Не мисля, че е необходимо да засилваме особено много първоначалното предложение. Но по принцип ние сме за. Има някакво ехо в залата. За жалост това не може да се в момента коригира. Изглежда технически въпрос, може би Техниката също вече е излезла в вакансия. Имам трима души записани за изказване. Не искате ли думата ви? Да или не? Благодаря, господин председател. Мислех, че нямаме повече време. Съжалявам, настинала съм. Това е летен грип, каза председателят. позеленяването на економиката, управлението, свързано с развитието. Мисля, че позицията на Европейския съюз по този въпрос е правилна, няма какво да добавя. Колкото до стремежа към по-зелена економика, мисля, че нашата резолюция, аз съм внесла изменения, трябва да бъде малко по-категорична. Особено, когато става дума за показателите и как можем а, да договорим окончателната резолюция. И накрая господин председател. Вероятно, Европейския съюз трябва по, е, да бъде по-настоятелен за постигане на някакво споразумение. И другите двама, които са се записали, ако говорят по една минута, е, ще можем да бъдем точно на време за обмяната на мнения. Да, благодаря господин председател. Рио плюс 20. Това звучи като годишнина. така се случва, че тази конференция идва точно на време. На кръглата годишнина. Сега, ресурсовата ефективност. Всеки ден четем за недостига на суровини. И мисля, че е особено важно на конференцията Рио плюс 20 да бъде обсъден този въпрос, за да не трябва да се избиваме за последните останки от а, а, суровините и суровите материали. Не става дума за някаква нова економика, когато говорим за зелена економика, става дума за озеленяване, ако можем така да кажем, на нашата економика. И накрая за субсидиите за опазване на околната среда. Надявам се, че ще постигнем нещо на Рио плюс 20 по този въпрос. Харчим трилиони за субсидии, които е, вретят и след това още повече даваме, за да преодолеем отрицателните резултати, Герек. Благодаря. Дебатът е много интересен. Но трябва да кажа, той като че ли не е много стъп, здраво стъпил на земята. Ние живеем в условия на пазарна економика. Главното, главното което можем да направим, е да се опитаме да променим нашият начин на потребление. А за модела, по който потребяваме, е, се говори много малко. Американският а, разхитителен модел на потребление очевидно не трябва да бъде пример за нас. Нещата трябва да се променят трябва да се стремим към по-зелено потребление. Благодаря. Съгласен съм, казва председателят. Наистина може да постигнем по-висока ефективност с помощта на технологиите. Срокът за внасяне на изменение е утре 12 часа на обед. А сега набързо докладът Кони, защото не искаме да караме господин министъра да чака много дълго време. Благодаря. Европейското измерение в спорта е въпрос, който отдавна ни занимава. Това е европейско измерение е въпрос, обсъждан в нашата комисия. Трябва да помислим доколко спорта е инструмент за подобряване на здравето на нашите граждани. Интересно е, ако може, би било, ако можем да измерим дали спорта може и трябва да бъде част а, от а, главните теми на Европа. Надявам се, че преди Страсбург ще през август ще имаме заседание на нашата комисия. Ако има начин да го направим преди пленарната сесия в Страсбург, за да може да имаме един плодотворен дебат. Ако това е възможно, много ми се иска да направим така. Ще видим дали е възможно. Във всеки случай, благодарим за вашия доклад. Е, е, значението на спорта, казва председателя. Да, много важно е, е казва докладчика, да се вземат предвид тези елементи. А сега представителят на полското председателство. So, uh, dear colleagues, uh, I have the pleasure... Уважаеми, уважаеми колеги, имам удоволствието да кажа добре дошъл в нашата комисия, представителя на полското ротационно председателство, полският министр на околната среда Анжей Крашевски. Добре дошъл в нашата комисия, господин министр. Знаете, Европейския парламент вече от много години е движеща сила в борбата за по високи екологични стандарти срещу вредните емисии. Много благодарим за гостоприемството, което ни оказахте, когато наша делегация ви беше на гости. И трябва да кажа, че господин министър е също и професор в, в и по време на нашата вечеря, той ми каза, сега трябва да се прибера, но в 8 часа сутринта трябва да съм по университета да чета лекции по устойчиво развитие. И трябва да кажа, че на други лекции няма много студенти, но на моите винаги са, залата е припълнена. Тоест, неговото участие в обсъжданията на възможностите за бъдещо устойчиво развитие е много уместно. Ние току-що приключихме дебата по предстоящата конференция Рио плюс 20, която ще стане по време на датското председателство. И с нетърпение чакаме да чуем какво полското председателство и след него датското и кипърското ще направят в тази област. Знаем, полското председателство е изправено пред сериозни проблеми. Имаме коп 17 в Южна Африка за защита на климата. Трябва да гласуваме по въпроса за ефективното използване на ресурсите, ще разговаряме и за биоразнообразието, предстоят ни и други законодателни актове и разбира се това, което вие ще предложите по време на 6 месеца на вашето председателство. Добре дошъл, господин министре, давам ви думата. Thank you very much, uh, Joe. Uh, just few words in English since uh, you said... Да, благодаря. Е, е, няколко думи на английски язик, е, тъй като аз като университетски преподавател мога да се увлека. Така че ако прекаля ми дайте знака. Сега на полски език. Господин председател, уважаеми госпожи и господа, депутати и членове на Европейския парламент. И да при вас като представител на полското председателство на Европейския съвет. И аз лично ще председателствам съвета на министрите е, на околната среда през идните 6 месеца. Обръщам се към вас също в качеството си на член на изпълнителната власт на една голяма страна в сърцето на Европа, която благодарение на това, че членува в Европейския съюз, има възможност да се развива динамично във всяко отношение и културно, и е, екологически, и социално. Аз се отнасям много ентусиазирано по отношение е, е, на екологическото, социално и културно развитие на Европа. Едно развитие с забележителна вече 50 годишна история. Поляците се отнасят е, много сериозно към членството на страната в Европейския съюз. Ценят е, високо ефекта от него и е, това личи от е, поредни изследвания на общественото мнение. Ние имахме възможност да финансираме изграждането на инфраструктурата благодарение на това, че членаме в Европейския съюз, но и по-строго да се грижим за околната среда, прилагайки европейското законодателство в тази област. Най-мащабният европейски проект, който е сравним с плана Маршал, е за изграждане именно на инфраструктурата и също време на опазване на околната среда. Нашият опит ще ще ни е, даде възможност е, да се отплатим, така да се каже, на Европейския съюз за сторената добрина. И а, е, нашето председателство на съвета а, ще се окаже прекрасна възможност за това. Економическите, социално-економическите аспекти са от съществено значение за опазването на околната среда. Двете неща са неразривно свързани. Те са така тясно приплетени, че никога не бихме могли да ги разискваме по-отдел. И особено в глобален мащаб. А що се отнася до Полша и до някои други държави членки на Европейския съюз – Нашата енергетика в областта на електропроизводството следва да бъде дълбоко реформирана. Полша е в значителна степен е, разчита на камените въглища и от техническа гледна точка е, това е не по-малко сериозно предизвикателство, отколкото от економическа гледна точка. Ние общо взето сме удовлетворени от ролята, която играе Европейския съюз като безусловен световен лидер в усилията за преодоляване на последиците от климатичните изменения. И по време на нашето председателство ние ще се стремим да укрепваме тази лидерска роля. В световен мащаб обаче се води и една друга конкурентна борба, чисто економическа, с възникването на економически сили като Китай, Индия и Бразилия. И съвсем скоро економическият порядък в света ще се промени. Наред с измененията на климата. Цената на усилията за предотвратяване на последиците от изменението на климата следва да се изчислява макроекономически. Въпросът е важен, тъй като ако не поемем поне част от тези разговори сега, то следващите поколения ще трябва да платят многократно повече. Ако пък само европейците платят цената, то нашите произведения, нашите стоки ще станат неконкурентно способни и ние пак няма да имаме възможност да окажем осезателно въздействие върху световния климат. Нашите въглеродни емисии възлизат на едва 12-13% от общото за планетата. Ще пропуснем възможността да повлияем върху тези економически сили, е, които твърдят, че първо трябва да се изхранят, а след това да помислят за околната среда. Ето защо трябва да се стремим към обвързване в задължителни международно-правни договорености на всички, които е, имитират, които, които произвеждат въглеродни емисии, е, особено най-големите е, Китай и Съединените щати. Полша и Европейският съюз ще работят за това позициите на различните държави да се сближат. Ще се стремим да продължим действието на протокола от Киото. Ще Работим и по канкунските договорености за зеления фонд и за ускореното финансиране. И Европейският съюз, Европейският парламент има да играе значителна роля. Европейският парламент, когато установява контакти е, с представители на парламентите на страните с най-високи парникови емисии, би следвало да се стреми да убеждава е, тези представители да положат в своите страни усилия, подобни на онези, които полага европейския законодател. Главният проблем, пред е, който сме изправени, пред който те първа ще бъдем изправени, е за създаването на нова промишленост, на нови промишлени отрасли, обновяването на промишлените отрасли възоснова на екологосъобразни технологии. Китай и Съединените щати вече работят в това отношение, а ползата от подобен преход ще се усети съвсем скоро. Инвестиционният и научно-изследователски потенциал варира в Европейския съюз между държавите членки. Като лидер в опазването на околната среда, Европейският съюз би трябвало внимателно да анализира цената на политиката е, за предотвратяване на климатичните изменения, както за отделните държави членки економики, така и за економиката на целия Европейски съюз. Особено там, където сме е, изложени на риск от така нареченото въглеродно изтичане или износ на замърсяващи производства. Политиката в областта на, на климата от една страна и въвеждането на нови технологии от друга не би следвало да е, доведат до безработица в економиката, е, и Полша смята много внимателно да проучи информацията, която предстои да бъде публикувана скоро от Европейската комисия. Отслабените в контекста на сегашната криза економики на някои държави членки, знаете, имат своя отрицателен ефект върху Европейския съюз като цяло и подобен отрицателен ефект не бива да се допусне и в екологическата сфера. Според нас увеличаването на цената на емисионните квоти не е най-подходящият начин да се насърчи промишлеността да замърсява по-малко. Факт е, в економически слабите страни просто няма средства – за капитални вложения. И положението може да стане още по-лошо, ако нови средства се хвърлят за е, емисионни квоти. Полша ще съдейства на усилията на държавите членки по-нататък за повишаване на енергийната ефективност тази област инвестициите биха могли да имат бърза възвръщаемост. Освен това, те обхващат цялата економика и битовото потребление на енергоносители. И аз се надявам това да бъде отразено в бъдещата многогодишна финансова рамка – на Европейския съюз. Много място отделям на измененията на климата, тъй като знам, че това е най-големият проблем, е, пред който сме изправени в подготовката си за поредната среща в Дърбан. Но ние имаме и други политически приоритети е, като председателство в областта на опазването на околната среда, в това число ефективното опозотворяване на ресурсите. Природните богатства се разхищават при сегашната система на производство и потребление. Ние имаме един секвентен, така да го наречем, подход към природните е, богатства. Извличаме ги, е, преработваме ги, потребяваме ги, след това ги изхвърляме. А някои от държавите членки на ЕС са постигнали сериозни успехи в утвърждаването на една економика, е, в която цикълът да бъде затворен. Така че отпадните природни богатства отново да се включат в производството и потреблението. А в света, в световен мащаб, сме свидетели на темпове на растеж, които са геометрични. Е, независимо дали е, ще мерим по ръста на БВП или по е, ръста на потреблението на природни богатства. И независимо от това дали ще успеем да се добием с уран от Марс е, или е, с петрол от Венера, колкото и реалистично да звучи това или не, ние във всеки случай не можем да е, обърнем гръб на положението на Земята. И Европейският парламент в това отношение има да играе много важна роля – той трябва да разяснява, че темповете на растеж на брутния вътрешен продукт не са единственият критерий за благосъстоянието на една економика. Необходимо ни е решение, е, което е, да води до производството на по-дълготрайни е, стоки за потребление – а би трябвало и да възпитаме един нов потребител, който да не си купува нов мобилен телефон всяка година и който е, е, да не си сменя пералната машина веднъж на 3 години. Е, е едно сериозно предизвикателство, между другото, пред Европейския съюз бе въвеждането на стандартно зарядно устройство за мобилни телефони в тази връзка. По-нататък, биологичното многообразие е въпрос изключително важен. Той е свързан с устойчивото развитие и ще бъде на дневен ред е, на световната среща на най-високо равнище през 2012 година. Рио плюс 20. Европ... Е, полското председателство междувременно ще координира позицията на Съюза. Знаете, имаме 6 месеца, за да изработим обща позиция на Европейския съюз и аз приветствам а, възможността Европейският парламент да ни съдейства, като заяви своята позиция междувременно. Според мен, а и това е мнение на полското председателство, всъщност не можем да твърдим, че все още сме излезли на, на правата на устойчивото развитие. Все още много неща трябва да се променят. Да, европейската економика трябва да бъде зелена. У нас, в Полша, ние гледаме на зелената економика като на възможност да се освободим от зависимостта си по-настоящем от камените въглища. А, що се отнася до биологичното многообразие, в тази област имаме напредък. Та в коя друга част на света 20% от територията е, е с защитен статут по нашата натура 2000. Но около пет пъти повече средства са необходими е, по бюджета от колкото се отпускат по-настоящем, за да опазим биологичното многообразие в Европа. В заключение, нека кажа, че аз напълно съзнавам, че заедно с вас ще трябва да работим по проекто законодателни актове. Това ще бъде сериозна работа. Аз като скромен представител на полското председателство ще общувам с вас през идните 6 месеца по тези въпроси, в това число преработването на директивата за отпадъците от електрическата и електронната промишленост, новата директива Севезо, Ако се спра на всеки от тези въпроси, ще отнема по, по 20 минути още за всеки. Затова ще се задоволя само с заявлението, че съм готов да взаимодействам с Европейския парламент за постигането на максимално бърз напредък. Преди да поема задълженията на министър на околната среда, аз съм успявал да е, посреднича при е, решаването на редица проблеми и спорове, като например е, изграждането на магистрала през едни защитени мочурища в Полша. Тогавашното правителство се опита да, да направи това. Е, аз посредничех при е, е, спора между страните и, и бих могъл да допринеса този свой опит и на общо европейско равнище. Благодаря ви. С готовност ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря ви. Благодаря ви, господин министре. Ясно е, че един професор има нужда от повече време, но ние чухме вашите послания. Вие засегнахте много важни е, теми, с които се занимаваме и ние. Е, целият екип на полско председателство е тук, хората с които ще работим в бъдеще. Говорихте за ефективност при използването на природните богатства. Също ни вече ни стана и ясно и каква пералня имате вие, че тя е на 30 години все още си функционира много добре. А, ясно става, че няма нужда в нашето потребление да сме да, да разхищаваме толкова много ресурсите. А, беше спомената и темата за опазването на климата. Разбира се, вие ще, сте, ще играете важна роля в а, лицето си на медиатор. Хубаво е, че вие сте амбициозен, но важно е Европа да говори с един глас. А, няма смисъл да отидем в Дърбан и да говорим от името на различните държави членки. Вашата задача е а, да предадете съобщението и посланието на Европа. Също важно е Европа да запази водещата си роля. Биоразнообразието, това беше тема, която също засегнахте, също и, че Полша е една страна с много красива природа. Казах се, че, че ще се заемете с земеделието, с опазването на околната среда, все теми, които са важни за, Европейски, за Европейския съюз. Е, има много желаящи да зададат въпроси. По 3 минути Петър Лизе от НП има думата. Благодаря господин председателю, благодаря господин министре за уводните ви думи. Някои кратки въпроси, свързани с опазването на климата. Тази сутрин а, започнахме една малка дискусия. Председателят ни каза, че в съвета а, цари очудване по въпроса за това, че ние в парламента не сме приели резолюцията миналата седмица. А, и бих ви попитал като представител на съвета а, а, как обосновава съвета критиката си към парламента, защото е, е, съвета нищо не направи началото на миналия месец. Е, ето защо бих искал да разбера от вас какво е обсъждано тази седмица в съвета по отношение на непостигнатото единодушие в парламента. Европейския съюз заема една водеща роля в областта на справенето с климатичните промени. Япония си заложи цел от 25%, Бразилия 36 до 39%. Това е повече, отколкото очаквахме от бързорежащи си економики през 2007 година. И крайна сметка ние може да не сме толкова амбициозни, колкото си мислим. Сега да погледнем в бъдещето. Заговорихте за енергийна ефективност. Това е свързано с целите в областта на климата. Какви са намеренията на а, а, полското председателство? Комисария Йотингер е прав, че всички само говорят за тази тема, но, но не се прави нищо. А, Значи, когато се говорят общи приказки, сме за, когато се става вече конкретно, се отдръпваме. В тази връзка бих да попитам какво е вашето мнение. Вие казахте, че енергийната ефективност а, се състои най-вече извън, ам, извън рамките на търговията с емисии, най-вече при изграждането на сгради. в тази връзка искам да спомена и съвместните усилия, споделянето на компетенциите и така нататък. В тази област не се прави много. Беше представено проучване, свързано с економическите последици върху Унгария, последиците следствие изменение на климата. А, знаете ли за това а, изследване? Какви ще последствия за Унгария и Полша? А, ще съберем няколко въпроса преди да отговорите. Значи съвета не е изразил критика към парламента, а двете не, по време на двете неофициални срещи на министрите имаше мнозина, които изразиха очудване, че ние не можем да приемем една резолюция, свързана с изменението в климата. Значи не по време на официално състояние на съвета, а по време на тези два а, дни а, председателя изрази очудване какво се случва в парламента. Much, uh, Благодаря, господин председател. Аз също бих искала да приветствам господин министъра е, на околната среда е, и да му пожелая успех по време на полското председателство. Аз бих искала е, накратко да засегна шестия план за действие в областта на околната страна. Много важно е това средство за опазване на околната среда при запазване на конкурентоспособността на европейската економика. Като този план представя екологическият е, елемент от стратегията на Европейския съюз за интелигентен растеж. Знам, че вие ще играете важна роля в съвета в работата за последващия, седми план за действие за опазване на околната среда, тъй като текущият изтича тази година. И в тази връзка, как оценявате шестия план? Постигнатото до сега и какви са очакванията ви за напред? Благодаря. Това е сериозен въпрос, казва председателят. Госпожа Лепаш следва Господин министър, благодаря ви за това, че се озовахте на поканата да ни посетите днес. Е, е, благодаря ви за изразената готовност да взаимодействате, да, да беседвате с нас и да, и да посредничите при разрешаването на споровете, особено що се отнася до климата. Е, да бъдете гъвкав в това отношение. Благодаря ви и за това, че е, е, смятате да укрепвате лидерските позиции на Европейския съюз е, в това отношение в световен мащаб, макар и те все още според мен да не са чак толкова лидерски. През следващите 6 месеца как смятате практически да претворите всичко това в самите текстове е, на законодателните актове, които ще гледаме, особено що се отнася до енергетиката. На второ място за генетично модифицираните организми. Преди няколко дни парламентът на пленарното си заседание гласува доклада на нашата комисия за околната среда, е, прият по мое предложение – и сега вече топката е в корта на, на съвет. В това отношение, вие възнамерявате ли по време на вашето председателство да подхванете работата по този въпрос, така че, е, както настоява председателят на комисията Барозо, нещата да напреднат. На трето и последно е, място подготовката за Рио плюс 20. Е, нашият председател в встъпителни си думи засегна този въпрос, но смятате ли вие, че Европа ще може да направи крачка напред отвъд добрите пожелания е, и, и да се стигне до предложения от наша страна, които са и прецизни, и които са ам, финансово обезпечени. Е, смятате ли, че ще можем да да бъдем на висотата на очакванията. Благодаря, господин председател. Спестих ви една минута. Благодаря ви и аз. Минутата ще се ползва от следващия оратор. Господин Уски. Добре дошъл, господин министър. Моите е, въпроси към вас са е, е, също толкова актуални, колкото и въпроса за подготовката за Дърбан. Преди две години Европа си постави задача да постигне енергийна самостоятелност. За Полша зависимостта от е, е, руските доставки на газ са сериозен проблем. Очертават се някои решения, но те не удовлетворяват от е, екологична гледна точка, като например извличането на природен газ от а, битуминозни а, пясъци и от шисти. Е, как, как гледате вие на, на това и как гледате на атомната енергетика в това отношение? Особено решението взето от е, Федерална република Германия да се откаже от атомната енергетика. Благодаря госпожа Хаси. Благодаря ви, господин председател, благодаря ви, господин министър. Е, на добър час на полското председателство, обаче откровено казано, е, трябва да призная, че началото не е кой знае колко обещаващо. Вие, господин министр, заявихте, че възнамерявате да укрепвате лидерските позиции на Европейския съюз по отношение на климатичните изменения, но е, както господин Лизе вече каза, а и госпожа Лепаш го подкрепи. Ролята на Полша през е, последните седмици в съвета не е особено позитивна. И също така не ни насърчава особено това, е, което вие казвате, както е обичайно за вас, е, относно изкопаемите горива. Знаете, жизнеспособността на цялото общество ще бъде застрашена, ако климатът се затопли с повече от 2 градуса по Целзий. В Канкун е, поетите ангажименти не са достатъчни емисионните е, стойности, които е, бяха обявени в Канкун, трябва да бъдат преразгледани в посока нагоре. И след като Европа би трябвало да даде пример на останалата част от света, то как смятате да работите за постигането на тази цел? овладяването на глобалното затопляне до 2 градуса по Целзия, или пък смятате, че е, е, изличането на изкопаеми горива и е, производството на енергия от тези енергоносители е по-важно за бъдещето на Полша, на идните поколения. Благодаря. Благодаря ви вече. Пет въпроса бяха зададени. Ако желаете, може да отговорите. Сега остават още десетина записали се за изказване. Ако не възразявате, нека чуем вашия коментар сега. Аз ще се опитам да бъда кратък. най-напред, нека отговоря на Въпросът, който се отнася до 25%. Почитаеми, дами и господа депутати, това е въпрос, с който трябва да се занимае не председателството, а съответният полски министр. Но с удоволствие ще му дам отговор. Искам да успокоя господа Хаси, че въз... не възнамеряваме да защитаваме интересите на а, енергийното и минното лоби. В Польша тези е, лобистски кръгове не са така силни, както бяха в миналото. Добре разбираме, че економиката с ниска енер... нисък енергиен интензитет е нашето неизбежно бъдеще. И дори преди да обнародваме пътната карта, за 2050-та, разбирахме, че 40% използване на въглища в енергетиката е най-многото, което може да си позволим. Сега тази стратегия трябва да бъде преразгледана. И бих искал да обясня защо наложихме вето на 25%, които комисията предлагаше. Това е защото проучванията и анализите относно економическото въздействие на тази мярка върху страните членки не бяха на лице поисках тази информация през юни милата година и беше ми обещано, че всички три членки ще направят съответните анализи, но никога не получих, не получих резултатите от подобни анализи. И затова в Копенхаген заявихме, че при определени обстоятелства бихме могли да бъдем в полза на по-високи проценти. И казвам на госпожа Хаси и на господин Лиси, че много внимателно сме си направили сметката за това какво 20% на намаляване ще струва на полската економика. Това е, е нещо, което можем да понесем. Това е някъде между 0,9 и 1% от е, брутния вътрешен продукт на Полша. Независимите експерти на Световната банка направиха своите изчисления и е, техните заключения са малко по-песимистични. Те смятат, че 20% намаляване на емисиите ще ни костват около 1,2, 1,2 до 1,4% от БВП. Становището на моите колеги беше отрицателно и затова аз вярвам, че докато не знаем какви ще са последиците от нашите решения, не би било в интерес на Европа да предприемаме стъпки, които биха довели до значително влушаване на економиката на Европа. И тук говоря не само за въглищата. защото вероятно ще трябва да плащаме помощи за безработни на голям брой хора и това е социален въпрос, който засяга не само въгледобивът. По въпроса за енергийната ефективност. Искам да подчертая, че повишаването на енергийната ефективност е във всички случаи нашият първи избор. И Смятам, че опитът на Полша може да служи като полезен пример за другите страни в това отношение. Двеста милиона евро годишно е сумата, която освоява полският фонд за защита на природата за нуждите на повишаване на енергийната ефективност. Фабрики, заводи, големи и малки, малки и големи предприятия получават до 40% субсидии за мерки за енергийна ефективност, като например слънчеви колектори за финансираме също така редица други програми, като например програми за топлинната изолация на сградите. Всяка сграда, която се нуждае от термоизолация, може да се възползва от е, тези субсидии. Госпожа Плам, относно шестата програма за околната среда. Това ще бъде една от задачите на полското председателство през е, идните 6 месеца. Трябва да разработим общо европейско становище за оценката на шестата програма. Това беше обсъждано на срещата на министра на околната среда в Сопот и там се чуха критични гласове. Бяха дадени конкретни примери за онова, което не е постигнато до сега. Почитаеми дами и господа депутати, нямаше обаче нито един глас, и господин Лайнен ще потвърди това, нито един глас от 27-те министри и ръководители на делегации, които присъстваха на срещата в Сопот, който да постави под въпрос седмата програма. Именно защото шестата програма не бе достатъчно успешна, ние трябва да отвоим усилията си за изпълнение на задачите на седмата програма, да осигурим повече средства, за да можем да довършим това, което не сме успели да направим в шестата програма. Седмата програма ще бъде прията по време на датското председателство, които ще поемат щафетата от нас. По въпроса за Дърбен. Нека спомена един въпрос, който смятам за особено важен. Мисля, че е, депутатите от Европейския парламент е, могат да направят много, за да убедят е, депутатите от другите парламенти, от страни, които имат високи въглеродни емисии, да се споразумеят, за да можем да стигнем до едно правно обвързващо споразумение. Вие можете да направите много, за да разясните нещата и да убедите парламентаристите от други страни, особено от тези страни, които са най-големи замърсители. Защото всяка страна е, било Китай, било САЩ, е, Япония, е, има свои доводи, защо не могат е, да направят толкова, колкото ние възнамеряваме да направим в това отношение. И тук виждам ролята на Европейския парламент. Моята помощничка като че ли не чу превода на това, което току-що казах. А сега въпросът на госпожа Лепаж. Какво мога да направя за улесняване на едно възможно споразумение? Опитах се да бъда посредник, да постигнем споразумение. Винаги ще има различия и аз винаги ще се опитвам да намеря компромисно решение. Като министър на околната среда в Полша, винаги съм се опитвал нашето законодателство относно генно модифицираните организми да не ограничава възможността за провеждане на опити. Аз съм учен, аз съм закърмен с културата на експеримента, колкото става дума за вноса на геномодифицирани, е, примерно, фуражи. Това е възможно, но аз не съм за внасене на геномодифицирани организми в, в околната среда. И за това полското законодателство не, не позволяваше до сега дори един квадратен метър да се засее с ГМО а, растения. Така беше до сега. Конференцията Рио плюс 20. Искам да благодаря на госпожа Лепаш за нейния въпрос, защото и аз самия имам своите съмнения относно резултатите от тази конференция. Готови ли сме за скокът, който се очаква от нас? Ние сме свикнали да си купуваме нов GSM всяка година, да си сменяме често колата – и първото, което трябва да направим е да променим начина по който потребяваме, да променим начина си на мислене, да променим а, мисловната си нагласа. И смятам, че всички вие ще се съгласите с мен, а, че това е необходимо и надявам се, че това е нещо, което ще успеем да направим. Можем да се съгласим, да се споразумеем какво е нужно като е, мерки, но тези мерки трябва да, бъдат, да станат реалност. За да станат реалност, трябва да има ново мислене. Сега да кажа нещо за е, шистовият газ. Въпросът на господин Олски. този вид енергоисточници съществуват. Знаем, знаем, че ние се стремим към възобновяеми енергоисточници, ветропаркове, фотоволтечни клетки, но когато слънцето не грее и когато няма, слънце, когато няма вятър, трябва да имаме някакви други източници е, на енергия. В момента имаме четири такива източника. Антрацитни въглища, лигнитни въглища. Но хората в Европа не говорят вече за въглища, защото това не е на мода нито пък за ядрена енергетика, защото след Фукушима атомната енергетика също не е на мода. Говори се за природния газ. Той като че ли сега е на мода. Ние бихме могли да станем още по-зависими от природния газ, който внасяме от Русия, но Польша не желая това. И се радваме, че Европа също смята, че не трябва да зависи изцяло от руския газ. Ако не можем да използваме шистовия газ, какво да правим? На свещи ли да четем е, нощно време? Всички четири източника на енергия, с които разполагаме, имат своите недостатъци. И ние трябва добре да преценим какви са тези недостатъци и колко са големи. Знаем, че няма идеален енергоисточник. Затова трябва да намерим съчетание на енергоисточниците за всяка страна, който би и дал достъпна е, конкурентоспособна енергия и същевременно е, би се съобразил с е, нуждите от опазване на околната среда. Имаме в Польша много строга нормативна уредба и строги изисквания за ОВОз, оценка на въздействие на околната среда от нашите действия. Благодаря ви. Да, чен, четенето на книги на свеше много романтично, но пък не е много практично. През следващите десетилетия ще трябва повече да използваме другите видове енергия, водна, слънчева, вятърна енергия и така нататък. Сега има 10 души, които искат да вземат думата за най-много 2, 2 минути. Каренц Флоренц има думата. Господин професоре, господин министре, вие смятате, че спадате към тези, които са представили най-добре до сега. Поздравления за това. Каква е, е вашата пътна карта за е, Канкун? Не, поправя се. Е, говорещия. Какво а, съветвате вашите колеги в а, съвета и какво препоръчвате на тази комисия? Както чухме вече днес тук, ние искаме всички да говорим с един глас. На второ място. Аз съм този лошия човек с електронните отпадъци. Аз наследих а, м, пералнята на моята майка – И по този въпрос можем да обсъдим още неща. Сутринта в 8 часа вашия сътрудник беше при мен, за да ми даде насоки. Съвета беше единен в позицията си срещу парламента. Но каква е вашата позиция? Дали сте а, готов да обсъдите въпроса с другите държави членки, защото държавите членки не са едини помежду си, не само парламента не е единен. Благодаря, Кар, Кар Хорнс. Добре е, че най-накрая се състоя срещата с полското председателство. Критона Зинис има думата. Благодаря, господин председателю. Аз искам да ви приветствам, господин министре. Приветствам вашето проевропейско правителство. Да се надяваме, че ще може да помогнете на Европейския съюз да намери общи решения на общите си проблеми. Присъединявам се към а, въпросите на моите колеги, зададени във връзка с а, измененията в климата. А, трябва също да се вземат правити тези страни, като Китай, които първо се стремят да се нахранят и след това а, да се занимават с измененията в климата. Те използват а, а, технология, технологии, които използваме в а, Европа. Истина е, че ние всички сме заплашени от а, конкуренцията от Китай и въпросът, който възниква в главите ни е кой ще се конкурира с зеленият Китай в бъдеще, ако се изгуби борбата за тези 10 трилиона евро, определени за зелени технологии. Защото Китай. Китай произвежда такива технологии с пълна пара. Ако ние не си свършим работата с споразумение или не, ние ставаме по-малко конкурентоспособни, е, губим нашите работни места и губим развитието си. Вие подчертахте многократно как можем да намалим нашето потребление. Напълно съм съгласен. Но ние сме си заложили цели за, на, за намаляване на потреблението. Бих искал а, е, да се съглася с а, е, въпроса от господин Флоренс. Как планирате да постигнете това намаляване на потреблението, намаляване на парниковите емисии и, е, и въобще е, да се придвижим към е, едно споразумение в Дърбин в края на годината. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря господин председател, благодаря на министър Качевски за това, че е тук сред нас. Искам да се присъединя към моите колеги, които а, изказаха критика по вашата позиция, свързана с изменението в климата. Някак си оставам с усещането, че ние губим нашето морално лидерство в а, дебата за климата, но също ще има и економически последици, ако ние не постигнем напредък в близко бъдеще, защото след няколко години ще трябва да купуваме купуваме технологии от китайците, японците и други държави, които са много по-напред от Европейския съюз. Относно енергийната ефективност. Ние се опитахме да обсъдим този въпрос с вас, но може би е по-добре да изчакаме, докато се изготви европе... пътната карта от Европейската комисия. Ще ви задам един въпрос по един друг въпрос, който много ме интересува. Това е разнообразието. Честно казано, не съм много оптимистично настроен за начина по който съвета ам, подхожда по тази тема. Имаше среща в Нагоя, там говорихме за целите Айки по време на последния съвет по околна среда много държави с неохота дискутираха тази тема. Моята държава, Холандия, говореше за цели, които трябва да са приемливи и постижими. Да, така е. Но това е малко субективни. Има държави, които съкръщават 60% от своя бюджет, нямат много пари. Така че това кой какво може да си позволи е друг въпрос. Говорихте за разходите, свързани с измененията в климата, че те ще са по-високи, ако сега не се предприеме нещо. Биоразнообразието в тази връзка е още по-важна тема. Въпросът ми е какво ще направите, за да накарате съвета не само да приеме целите, но и да ги постигне и да не се допусне същата грешка, каквато беше допусната преди 10 години. Благодаря ви. Благодаря. Господин Соник. Благодаря, господин председателю. Ам, ще се върна към един въпрос, който беше засегнат от господин министъра. Въпросът е свързан с мрежата на Тура 2000. много често тези територии са върху частни имоти и собствениците на тези имоти не са отворени за финансово парично обещетение. Е, как тогава ще може да се гарантира тези е, природни региони да бъдат е, запазени? Не трябва ли да се увеличат средствата за защита на тези а, природни региони? Благодаря, Матиас, благодаря, господин министре. Много внимателно слушах какви са социалните разходи в областта на политиката по енергетика и опазване на климата. И така, в комисията трябва да изготви проучване на социалните последици, какво смете ви за това, какво се случва с Дърбан. Моят въпрос, свързан е с външната служба. Много нови колеги бяха назначени, но а, не трябва ли външната служба да се занимава повече с въпроси, свързани с измененията в климата? А, така че да имаме по-голям успех по време на преговорите, да, да се провежда действия на повече нива, така че световен мащаб да се постигне нещо, не споразумение след Киото, но нещо, което да бъде реалност политиката, свързана с климата като цяло и в Европа, смятам, че понякога липсват инструментите, липсват възможностите, особено когато предприятията искат да, да се проучва въглеродния отпечатък за производството на отделните продукти. смятате ли, че комисията трябва да изготви предложение как конкретно трябва да се използват инструментите от предприятията и от всички останали. Смятате ли, че трябва да, да се етикетира всичко, дори тази бутилка, какъв е въглеродния отпечатък за нейното производство? Много ми се ще да направим крачка напред това ще е добре за всички ни. Надявам се, че вие ще направите нещо в тази насока. Благодаря ви, благодаря. Мога да ви информирам, че а, външния министр по време на заседанието в понеделник а, включи, включи темата за климата. Така че и тази тема ще се обсъди. Рита Манер има думата. Arvoisa puheenjohtaja, Eh, Благодаря, господин председателю. Благодаря ви, господин министре. Благодаря за този отличен а, старт и ви желая всичко хубаво през следващите 6 месеца. Въпрос ми е свързан с а, емисиите от, а, от а, корабите и в тази връзка директивата за сулфатните емисии. За серните емисии, извинете. Има много предизвикателства за бъдещето на морския транспорт. едно от слабите места на решението на ИМО е, че има големи различия. до 2012 година някои емисиите трябва да бъдат намалени от 1 до 0,9%, а има други страни, които а, ще а, има нужен срок до 2025 година, за да намалят емисиите до 0,5% не трябва ли да има едни и същи цели навсякъде по света? Бих искал да попитам министъра какво е мнението на съвета по отношение на тези емисии от серен диоксид. Благодаря. Много актуална тема за Балтийско море тъй като е затворено море. Викторио. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин министр, за това, че в този решаващ момент, преди срещата в Дърбан, вие сте гост на нашата комисия. И и затова разчитаме много на вашата способност да посредничите между различните страни. Смятам, че в Ербан трябва да се явим с готов отговор. Имаме обща, но диференцирана отговорност. Това е според мен решаващо, защото нашите ходове трябва да се опират на справедлив подход към околната среда. Това е единствения начин да продължим процесът, започнал в Киото. Мисля, че ще имаме възможност да разговаряме по този въпрос в по-големи подробности. Но ставаше дума за квотите, емисионните квоти, които се полагат на всеки. Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е следният. Нуждаем се от пътна карта, за да създадем Европа без въглеродни емисии някъде към 2050 година. Ще продължим ли да следваме този път сами? Или ще искаме промяна на постановките от Киото? Разбира се, можем изцяло да сменим курса. Бихме могли да заявим, например, че ако другите не искат да се присъединят към нас, ние ще пристъпим към изпълнението на план Б и ще наложим данък върху въглеродните емисии. Задавал съм много пъти този въпрос, не съм получил задоволителен отговор. Очаквам вие да ми отговорите задоволително. Господинът, министърът е преподавал в Миланска университет, затова така добре разбра въпроса, без да чака превода. Госпожа Гростет, вие говорихте че значи, ние трябва да постигнем енергийна самостоятелност. Верно е, че използването на въглищата не е най-добрият метод за борба с измененията в климата, но имаме технология за улавяне и съхранение на въглеродния диоксид, дори при използване на, въглерод, на, на въглища. Тоест, е, технологията е на лице. Знаем, че тя можеше да бъде използвана, но трябва да побързаме и да намерим необходимите средства. Да поискаме от Европа да се ангажира с финансиране на подобни програми. Бихте ли използвали цялата си политическа тежест, за да се намерят средства, за да може тази технология да бъде използвана в Европа и по този начин да излезем с едни гърди напред пред Китай, където също се мисли по този въпрос. И сега последен въпрос, Мишел. Благодаря, господин председател. И благодаря, господин министр, предварително за отговорите на въпросите. Бях в Польша преди няколко дни, именно за да оценя енергийната стратегия, поинтересувах се от чистовия газ, тъй като вие сте водеща а, страна, имате а, значи, 88 лиценза дадени за а, изследване на а, шистов, възможности за добиване на шистов газ. Искам да попитам, как ще а, контролирате замърсяването на подпочвените води? Как ще осигурите защитата на средата, защитата на териториите, там където се правят сондажи за е, е, добиване на шистов газ. Е, знаете, че се там става дума за стотина хим, вида химически съединения, които имат мутагенни, канцерогенни и други, и други въздействия. Как ще осигурите изпълнението на директивата за защита на подпочвените води, която директивата предвижда защита на тези води от пестицидите, хербицидите, но не и от химикалите, които се използват при е, шистовия газ. Защото вие не искате да зависите от руски газ, но при шистовия газ ще зависите от САЩ, защото те държат патентите за използване на шистов, добиване на шистов газ. Франция се отказа от използване на, на, на тази възможност. Полша иска да я използва, за да намали своите емисии. В Польша не видях нито един ветров генератор. Не видях нито едно а, а, пано, а, панел слънчев а, по покривите. Значи, мисля, че е важно да, е, да се постигне така разнообразна, съчетание от разнообразни енергоисточници, за да може да се постигнат целите, за които говорим. Благодаря. Адан Герек е, иска да зададе въпрос. Искам и аз да кажа добре дошъл на е, министъра. Поздравявам, показвам му добре дошъл преди всичко като професор, защото полското председателство е възможност гласът на учените да се чуе по-добре. За жалост, техният глас много често се заглушава от лобистите. Международният панел по измененията в климата, излезе с хипотеза. Хипотеза, която Полската академия на науките отхвърли. Там беше от... академията откри, че пан... панелът е допуснал методологическа грешка, като използва само една променлива CO2, докато става дума за стотици променливи. Значи, догмите на панела вече се отразяват отрицателно върху е, промишлената политика на Европа и е всекидневния живет на европейските граждани. В Европа броди е, призрак. Това е призрака на въглеродните емисии. Време, господин министр, да имаме научна група по въпросите на климата. И искам да попитам, сега, когато се подготвяме за срещата в Бразилия, дали може да се организира подобна конференция? Благодаря. Широк диапазон, ветрил от различни въпроси. Ще дам думата на господин професора да отговори. Имате 15 минути, господин министър. Шановни Państwo, bardzo dziękuję za te pytania. Po pierwsze Благодаря ви много за зададените въпроси. Господин председател, аз бих искал най-вече да благодаря на господин Флоренц за положените от него усилия за директивата за отпадъците от електрическата и електронната промишленост. Наред с тази промишленост, наред с производителите на електротехнически изделия, ние създадохме система за управляването на тези отпадъци. Директивата, която докладчик бе господин Флоренц, в преработения си вариант определено е подобрение в сравнение е, с предходната директива. Що се отнася до намеренията ни в подготовка за срещата в Дърбан и до запазването на лидерските ни позиции, уважаеми госпожи и господа депутати, трябва да ви кажа, че ако китайците осъществят намеренията си, ние няма да загубим лидерските си позиции, тъй като междувременно климатът ще е спасен. Ако обаче китайската страна не изпълни ангажиментите си, то каквито и да било лидерски позиции на Европейския съюз не биха спасили климат. А ако китайците осъществят намеренията си и тръгнат по японския път на развитие, на което те имат пълно право, вече няма да говорим за 500 части на милион, а за повече от 1000. И от това климатът определено ще пострада. Аз съм разговарял с представители на китайска страна и съм заявявал пред тях, че поредния им 5 годишен план не е нищо, кой знае колко извънредно, тъй като такъв един план. По никакъв начин не компенсира досегашния подход на китайската страна, който по най-характерен начин се иллюстрира с пускането в експлуатация на една електроцентрала за захранване с въглища всяка седмица за следващия 5 годишен период китайците предвиждат ръст на брутния вътрешен продукт. който ще бъде намален всъщност от досегашните 12 на 7% годишно. И китайците твърдят, че това е единствения начин да намалят въглеродните емисии, т.е. като забавят темповете на растеж на брутния си вътрешен продукт. И при това ние не само рискуваме да изгубим лидерските си позиции, подобни констатации ще могат да бъдат направени и за останалите ни партньори. Действащият е, документ е, наистина не удовлетворява. И вече подготвяйки се за Дърбан, Европейският съюз трябва да съгласува позициите на 27-те държави членки в рамките на съвета на министрите по околната среда. Трябва да определим дали се стремим към втори срок на действие на протокол от Киото. Международните ни партньори твърдят, че това би било добре, в това число китайците. Г-77 плюс Китай – са на това мнение. А американците казват, че не искат да имат нищо общо с това. И ако положението е такова, то нашата роля е абсолютно решаваща. Ние първо помежду си трябва да се разберем. В понеделник в Сопот се води такъв разговор. И преобладаващото мнение е, че ако тръгнем сами към изпълнението на целите си и съответно заплатим сами цената, то просто няма да се стигне до втори срок на действие на Киото. От друга страна всички се тревожат е, от твърде недостатъчните действия за предотвратяване на глобалното затопляне. А през следващите 6 месеца нито Китай, нито САЩ, нито Бразилия нямат намерение да поведат нещата. Ние сме единствените. Ние, 27-те държави членки. И трябва да заявим амбицията си. Но пък не би трябвало да поемаме нататък по този път сами, тъй като е, единственото, което ще е, спечелим по този начин са овации. Така отговарям, мисля, на въпроса, зададен на господин Арсенис. Пътят, по който сме тръгнали, следва да ни гарантира успех и да бъде достатъчно радикален в същото време. А нещо се отнася до биологичното многообразие, но въпроса зададен господин Гербрандис. Аз съм убеден в значението, в стоеността на екосистемите. в рамките на шестата програма и шестия план за действие за опазването на околната среда, ние не успяхме в достатъчна степен да, да опазим екосистемите. Трябва да променим представата на хората, на широката общественост за екосистемите. Една здрава екосистема е нещо много по-добро от една боледуваща екосистема. Боледуващата екосистема ще ни струва милиони. И не само на, общата, на, на, на широката общественост, на, на министрите на финансите трябва да внушим това. Трябва да ги убедим, че стоеността на екосистемите се равнява на милиарди и трилиони евро. Понякога се отнасям скептично към подобни количествени съпоставки, но внимателно съм се запознал с данните и явно те е, са верни. Трябва да си дадем сметка за възможните загуби, огромните загуби от разрушаването на екосистемите. И на основата на този аргумент, мисля, ще получим средства за да ги опазим. По-настоящем ние не можем всъщност да изчислим достатъчно точно колко струва една гора или, или един чист водоисточник. В Великобритания са направили много интересно изследване. Изчислили са милиардите, които могат да се економисат от е, изграждането на защитни средства е, от наводнения, ако се полагат грижи за малките реки. Господин Соник, е, селското стопанство може да бъде не само противник, то може да бъде и наш съюзник. Ние вече изплащаме допълнителни преки плащания на селските стопани, които управляват е, е, площи в рамките на защитени по Натура 2000 е, територии. И това трябва да бъде правилото стига тези селски стопани да се съобразяват с изискванията в случая по Натура 2000. Мнозина гледат на Натура 2000 като на някакво бреме. Лятната ми вила, впрочем, е, е в такава защитена територия и аз много се радвам – на това, тъй като съм сигурен, че никой няма да, да строите първа е, изливадите наоколо. И е, макар и да нямам, да не ми се отдава често възможността да, да отсядам е, на, на вилата си, винаги се, се радвам от това. Но е, това е само един пример за възможността да привлечем селските стопани. Земеделецът е, по определение е пазител на земята. Той, той се отнася е, особено внимателно към земята и, и вероятно селените са най-добрите еколози помежду ни. Що се наса до е, оценката на въздействието върху околната среда, аз това преподавам на своите студенти – и, и трябва да се разяснява, че когато говорим за околна среда, не би следвало да имаме предвид единствено природната среда. Би следвало да отчитаме и социалната среда. И ако ви имате някакви съмнения, то моля да ми обясните защо хората протестират е, против изграждането на пътища, защо хората се оковават пред а, е, сгради на държавни ведомства, за да протестират. И трябва да се, трябва да се противоставяме на, на всеки инфраструктурен проект, който нарушава целостта, непрекъснатостта не само на природната, а и на социалната среда инфраструктурни проекти, които е, разделят социални, е, не само е, природни общности. Знаете, птиците, животните няма да отидат да протестират пред министерствата. Хората го правят и е, го правят водени не само от екологични съображения, и чисто економически. Економиката, както казах, не може да се раздели от околната среда. И, и във всеки случай, когато говорим за опазване на околната среда, не можем да подминем економическия анализ. Анализът по множество критерии. Нали, ние е, е, е, не устойностяваме един или друг е, вид е, флора е, или фауна. Но е, методиката, която използваме, във всеки случай ни дава възможност да съпоставен, да съпоставим природната и социалната среда. Сега по въпроса за е, емисиите на серен вокис и тяхното намаляване в Полша. До 1989 година е, у нас е, нещата ставаха по диктовка от центъра и това не даде кой знае какъв резултат. Аз съм убеден привърженик на економическите лостове – и съответно емисиите, намаляването на емисиите на серен и на азотен двуокис у нас в Польша се управлява подобно на, на методиката, заложена в Европейската схема за търговия с емисии. Емитентите, които превишават определени пределно допустими стойности, са длъжни да участват финансово е, в фонд, е, от който се изплащат обещетения на унези, които са намалили емисиите си. На въпрос е, зададен господин Викторио Проди. Аз, господин Проди, с удоволствие ще разговарям отделно с вас, за да разясня точно какво възнамерява да направи полското председателство, за да гарантира успеха на Дърбан е, в името на, на целия свят. А, ако спечели Европа в Дърбан, ще спечели и целия свят. И аз с голямо удоволствие подробно ще разясня пред вас нашите намерения, но няма да бъде лесно. Що се отнася до пътната карта до 2050 година, и евентуалния въглероден данък, не е невъзможно, според мен. Идеята не е невъзможна. Трябва просто да се научим да устойностяваме въглеродния отпечатък. Но за това е необходимо световно споразумение. Надявам се да можем да убедим Световната търговска организация. Според мен ние в Европа имаме право да кажем, че ако някой се е преместил, преместил е производството си от Европа, примерно стъкло производство или нещо друго, в друга част на света, за да замърсява колкото се иска просто, защото там не действат е, пределно допустими стоености на СО2, то ние да заявим, че ние имаме, имаме правото да ударим е, в джоба този е, производител, като му наложим входни мита. Аз съм а, а, работил с един такъв калкулатор е, в интернет на, на въглеродния си отпечатък, собствения си въглероден отпечатък, това число е, пътувания, е, битово потребление, отопление, водоснабдяване и така нататък. За съжаление, калкулаторът ми каза, че аз съм враг на околната среда по, поне по емисии на въглероден двуокис. като погледнах от какво трябва да се откажа, за да се превърна в приятел на околната среда, излезе, че от доста неща наистина ще трябва да се откажа. Нямам време да ви занимавам сега с подробности, обаче с това искам само да кажа, че ако се стремим към ниски въглеродни емисии в Европа и световен мащаб, това ще означава да Жертваме. Не малко. Е, накратко за шистовия газ. Според мен, е, ако развиваме този енергоисточник, няма да изпаднем в зависимост от САЩ. Патентната зависимост е едно нещо, а пък е, зависимостта от един единствен доставчик на суровина, който може да е, завърти кранчето е, по свое желание, е нещо съвсем друго. Няма, разбира се, един най-добър начин за производство на електроенергия. Трябва просто да изберем по-малкото зло за околната среда. Вие говорите също така за подпочвените води и тяхното замърсяване. Но не бива да забравяме и за рисковете свързани с изграждането на, едно, на една нова атомна електроцентрала или пък за живачните замърсявания от е, една електроцентрала на твърдо гориво. Инак, е, е, вятърните генератори, да, разбира се, е, аз съм за, но докато не се научим да съхраняваме произведената енергия в обеми от гига и теравати, технология с каквато не разполагаме по-настоящем, няма да можем да разчитаме в такава голяма степен на шведите ние можем да завиждаме за това, че е, разполагат с капацитет за 40% е, производство на електроенергия от е, водоисточници. Но ние не сме в такова положение. Господин Геремек, аз не съм е, скептик на тема климат. Аз просто съм професор. Имам твърде много данни, които подкрепят твърдението, че наистина настъпват климатични промени. И ако аз разполагам с доказателство от друга страна, че хиляди научни работници по цял свят са се оказали жертва на някакви фантасмагорични внушения или пък още по-лошо участват в някакъв заговор, ако разполагах с такива доказателства, то а, щях да стана богат човек, защото а, петролните магнати от Тексас а, щяха да направят опашка пред вратата. Обаче нямам такива доказателства. И научните изследвания ще е, доставят все нови и нови доказателства е, за това, че наистина климатът се променя. А, да не говорим, че климатичните процеси отнемат десетилетия векове, а ние ги наблюдаваме само от една-две години. А, благодаря ви, е, господин министър, господин професор. Е, благодаря ви за отговорите. През е, този час и половина разгледахме най- най-различни наистина въпроси в областта на опазването на околната среда. Уверявам ви, че Европейският парламент ще бъде ваш конструктивен партньор. Пожелавам успех на полското председателство и до нови срещи в пленарната зала в Страсбург, а и тук в нашата комисия. На добър час!